Госпожа Гресле тук ли е? Ще я помоля да докладва. You have to knock. Yes. Mes chers collègues, Скъпи колеги, ако нямате нищо против, нека да продължиме нашата работа. Госпожа Гресле, готова ли сте да ни докладвате по вашата точка? Мадам la президент, vous avez la parole. Госпожо председател, имате дума относно новите финансови правила, приложими за общия бюджет на, на а, Съюза. О, извинете, господин председател, аз изненадах се, не, не разбрах, че става дума за мен и ще продължа на него. Ähm, става дума за преразглеждането на финансовия регламент. Изготвих доклада с известно закъснение. В момента той се превежда. Членовете на комисията вече разполагат с проекто текста на английски. Крайният срок за внасяне на изменения е 18 януари. Ще обсъдим измененията на 20 януари. Ще гласуваме на 5 февруари по проекто становището и становищата. Получихме две становища от Комисията по сигурност и отбрана и от Комисията по външни работи. В комисията по бюджетен контрол също бе изготвено становище от колегата Тамаш Дойч. Вече разговарях с докладчиците по тези становища. Бе създадена и работна група за подготовка на делегирания акт, парламентът участва в първия кръг от заседания през септември и октомври. Работната група ще продължи работата си, след като ние постигнем споразумение с съвета за текста на финансовия регламент. Няколко думи за проектотекста на комисията. Финансовият регламент следва да бъде приведен в съответствие с Директива 2014-23 за концесиите и Директива 2014-24 за обществените поръчки. Държавите членки имат две години за въвеждането на тези директиви в националните си законодателства. Т.е. новия финансов регламент трябва да влезе в сила в началото на 2016 година. Комисията предложи да се преразгледат действащите разпоредби. Тя предложи по-кратки срокове, повече прозрачност, това число и за електронните обществени поръчки, както и възможност за последващото изменяне на договори това е нещо, по което Комисията по бюджетен контрол е, е на много категорична позиция, но междувременно осъзнахме, че трябва да има промени, особено когато става дума за по-комплексни договори. Какво цели комисията? Освен това, възоснова на действащата база данни за отстранените стопански субекти, т.е. на стопански субекти, извършващи изпиране на пари или измами с европейски средства, следвам да бъде достъпна на всички, които работят със средства по бюджета на Европейския съюз. Така няма по погрешка да предоставяме средства от бюджета на Европейския съюз на субекти, които вече веднъж са извършили измами. Много добър инструмент е тази база данни, но има и много големи трудности с нея. Вече от 8 години работя по нея и мога да кажа, че има големи недостатъци. Сега ще ви представя измененията, които ще предложа аз. Надявам се, че това ще е последното изменение на финансовия регламент. Това ще е и последната възможност за преодоляването на недостатъци по финансовия регламент, на трудности с неговото прилагане. За това и внесох изменения, които надхвърлят предложението на комисията. Например, изменение 2. Изисквам правила за признаването на неправителствени организации за международни организации. До момента комисията по свое осмотрение вземаше решение по този въпрос. Според мен той трябва да бъде уреден в делегирани правни актове. Нека припомня, че онези, които се квалифицират като международни организации, могат да получават средства от Европейския съюз, без да трябва да участват в тръжна процедура. За това, според мен, квалифицирането на дадени организации като международни трябва да е обвързано с критерии. Не бива единственият критерий да е прилагането на най-простата процедура. Изменение 23 отделна процедура за освобождаване от отговорност в връзка с публично-частни партньорства. През ноември бе проведена кръгла маса на тази тема. Процесът бе много труден, но надявам се, че изложеното сега предложение ще е приемливо за всички. Изменение 4. Годишния доклад на службата за вътрешен одит на комисията и предоставянето на цялата информация по този доклад на Европейския парламент. Това изисквам аз. Изменение 11. Изисквам в член 107 да се закрепи конфликтът на интереси като основание за отстраняване. Това бе и едно от изискванията на Amnesty International. Член 13. Право за получаване на информация от страна на парламента. Информация от базата данни за отстранените стопански субекти. Имаме право да узнаем какви решения са били взети. Изменение 14. Възможност в случай на корупция, на финансиране на терористични актове, на трафик на хора е възможно дадени стопански субекти да бъдат отстранени от участие в търгове за срок от 5 години или дори за постоянно съответната структура може да вземе такова решение. Това предлагам аз. В друго изменение предлагам механизъм за санкциониране на тези държави членки, които не са изпълнили задълженията си за сътрудничество с комисията по базата данни за отстранените стопански субекти, като разходите трябва да се понесат от държавите членки. Без тази отрицателна инициатива, този отрицателен стимул няма да има възможност държавите членки да спазят задълженията си. Изменение 22 се отнася до Европейската сметна палата и специалните доклади. По желание на Европейската сметна палата изискахме ускоряване, предвиждането на по-кратки процедури, по-кратки срокове, извинете, по състезателната процедура. Така Европейската сметна палата ще може да се съсредоточи само върху най-наболелите проблеми. Разговарях с главния счетоводител на комисията. Обещах му още веднъж да се срещнем и да разговаряме, за да намерим общо решение. Към момента има големи забавения от до няколко месеца, Забавения при приемането на специални доклади на Сметната палата. Тези забавения трябва да бъдат съкратени. Ще преработя това изменение, просто до момента нямах време да разговарям с всички заинтересовани страни разпоредбите за механизма за отстраняване по новия делегиран акт на комисията. Те трябва да бъдат пряко включени в финансовия регламент. Става дума за изменения 6, 8, 15 и 16. Тези разпоредби трябва да бъдат директно включени в финансовия регламент. Няма нужда да бъдат обект на тежки преговори. Има няколко технически изменения, целящи изясняването на текста на комисията. Става дума за изменения, сега ще прочита номерата им, 1, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 и 20. Моля сътрудниците да си запишат номерата. Това са технически изменения. Това бе всичко от моя страна, господин председател. Вероятно ще внеса още няколко изменения би трябвало да се опитаме най-вече, що се отнася до базата данни за отстранените стопански субекти, да се опитаме да постигнем възможно най-доброто решение. Вече отчетох исканията на Amnesty International, но има юристи и други заинтересовани лица, с които предстои да разговарям. Това бе всичко от моя страна. Благодаря. Merci, Madame la Présidente. Merci de nous éclairer. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите предложения за усъвършенстване и подобряване а, проекто директивата за повече прозрачност в а, процедурите на обществени поръчки може би наистина ще, ще внесеме малко а, повече яснота и повече лоялност, защото а, так по този начин предприятията, които не са съвсем съвестни платци, биха могли да бъдат санкционирани, но за да санкционира Европа трябва първо да изпълни своите задължения. Сега, срок 1 януари. На 20 януари ще имаме обмен на мнение. На 5 февруари Комисията по бюджета ще гласува измененията и ще приеме изменения проекто текст. Има ли желаящи да вземат думата? Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря румънски. Този доклад е отлично редактиран, но бих искал да се спра на няколко аспекта. Първо, прозрачността. Струва ми се, че трябва да наблегнем е, в измененията на прозрачността. Що е това прозрачност? Второ, наказанията или санкциите или глобите, които ще трябва да бъдат заплатени от онези, които не спазват правилата. Но какви ще бъдат тези санкции и кой ще ги. Е, е, кой ще плаща глобите? А, сега Включен е срока 5 години, но това е за един вид глоби или един вид наказания. Какви ще бъдат условията за участие в обществените поръчки, в цялата процедура? Кога има възможност да се прибегне до външен одит? А кога е необходимо и задължително да се извършва само вътрешен одит? още нещо. А, контрола върху публичните финанси. Мисля, че този доклад би могъл да намери необходимите е, инструменти за усъвършенстване на контрола. Мисля, че сега трябва да се възползваме от случая, за да обясниме на хората, на гражданите – по какъв начин се прилагат тези правила. Още нещо. Базата данни. Много добра идея, трябва да подкрепиме тази идея, но от, от, от друга страна, какви са критериите за постъпване в базата да, а, е, данни? Защото не бива да се сблъскваме с а, е, случаи, в които някой е попаднал в а, е, базата данни а, без а, да отговаря на съответните критерии. Тоест, процедурата трябва да бъде абсолютно точна, ясна и разписана, господин Гай. Благодаря, господин председател. Миналия мандат доклад. Знаете, че имах е, удоволствието да бъда докладчик в сянка на социалистите и заедно с Инге Гресле работихме по финансовия регламент рамо до рамо. Минахме през много преговори в рамките на трилога по това техническо, но все пак много важно досие. Затова с голям интерес слушах сега Инге и се замислих само на едно място. Мисля, че това е изменение 21, ако съм си записал правилно тази клауза за, ген, за пълно упълномощаване по отношение на комисията малко ме смущава. През последните пет години имахме доклади на Сметната палата и най-вече в специалните доклади на палатата беше записано, е, не всичко, бе, е, е, не всичко беше безкритично. Разбира се, че не, Сметната палата не е критикувала а, а, самата комисия. Просто нашата комисия много внимателно трябваше да чете между редовете на доклада на Сметната палатка. Ние тук и парламента, и бюджетната комисия сме политически органи. Тоест не можем да приемаме като последна, истина от последна инстанция това, което дава Сметната палата. Ако нямаме възможност да критикуваме комисията, то се урязват нашите права да имаме политически позиции. Знаете, е, че има хора в парламента, които имат е, много голям проблем по отношение на коми... политиката на комисията. Лично аз не винаги съм съгласен, примерно, за преките бюджетни помощи за развиващите се държави. Нещата могат да се разглеждат от различни гледни точки и няма да се впускаме в подробности но мисля, че точно по този момент съм, е, по този въпрос съм на съвсем различно мнение от това на Сметната палата в нейните доклади. Комисията, аргументите на комисията, разбира се, не са просто аудиторски, а и политически. Много е хубаво Сметната палата да пише доклади, но нека да има и политическа оценка на комисията. Ако това искаш да кажеш в това предложение и за изменение, специалните доклади ще се сведат до това да се критикува комисията от счетоводна гледна точка, а комисията няма да има възможност да се защити с политически аргументи. Това ме смущава. Моля те да размислиш. Комисията има своето право да се аргументира с политически доводи. Ние сме политически органи и освен това сме а, достатъчно възрастни, за да кажем този аргумент на комисията е приемлив и онзи не но в никакъв случай не бива да накланяме везните изцяло в полза на а, сметната палата. И там има хора, които просто не обичат комисията и така са разрушителни от политическа гледна точка. Така че по-внимателно се отнасяме към оценките на сметната палата. Трябва да има възможност и за реагиране на комисията. Мадам Гресле, euh, voulez-vous répondre Госпожа Гресле, ще отговорите ли на двамата колеги, които се изказаха? Имайте предвид, че разполагаме с време до 8 януари за внасяне на изменения. На 20 февруари, януари ще обсъдиме нещата. Благодаря, господин председател, казва госпожа Гресле. Ще бъда много кратка. Казахте, че няма да има санкции при изключване от базата данни, но има наказателни, наказателно-правни санкции за случаите на измама и изпиране на пари. Отстраняването от участие в по-нататъчни тръжни процедури. Това е единствената санкция, която предвиждаме и тя е много важна. Базата данни за отстранените стопански субекти из, из, налага изискване на държавите членки, когато възлагат обществени поръчки, да се консултират с тази база данни. Към момента в тази база данни има само едно дружество, тъй като съдебните производства са сложен въпрос. Въпросът за това какво функционира и какво не, като се имат предвид големите разлики в Европейския съюз, е много важен въпрос. Вече от дълго време работя по базата данни. Да се надяваме, че в бъдеще тя ще функционира по-добре. През 2006 година, по време на фин... финландското председателство, се наложихме за базата данни в рамките на проведената тогава реформа. Съветът беше против, поради което и този инструмент не проработи. В момента има повече държави членки, които застават за тази идея. Не става дума в никакъв случай за малозначим проблем. До момента проблемът бяха съдебните решения. Изменение 22 визиращо сметната палата. Много дълго мислих по този въпрос. Какъв е проблемът? На Европейската сметна палата бе дадена много ниска оценка от националните сметни палати в рамките на така наречената партньорска проверка. Защо? Защото на Европейската сметна палата се дават инструкции за това как да подхожда към обектите на одит. Подобна процедура не се прилага в държавите членки. Там няма изисквания във връзка с публикуването, например. Европейската сметна палата има, разбира се, огромен интерес от това да се допитва до комисията, да й даде участие, възможност, извинете, за участие в състезателна процедура, т.е. да вземе отношение по даден одит. Състезателната процедура ще се прилага, но към момента тя отнема прекалено дълго време. Комисията има два месеца и половина време за отговор. Това според нас е един прекалено дълъг срок. Предлагаме за цялата процедура да се предвидят два месеца и половина. Не искам въпросът за одита и за състезателната процедура за участието на комисията да се използва като претекст за забавянето на публикуването на специални доклади на Сметната палата. Мога да ви дам конкретен пример. Към момента се работи по специален доклад за програмите за развитие на селските райони. Комисията не иска да се публикува този специален доклад, поради което месец след месец бави процедурата. Нещо, което според мен е неприемливо. Мисля, че трябва да отдадем дължимото и на двете страни. Според мен няма проблем с равнопоставеността на страните. Би трябвало просто да се предвидят по-кратки срокове към момента ние като законодател изготвяме прекалено детайлни разпоредби, що се отнася до Европейската сметна палата. В рамките на партньорската проверка националните сметни палати попитаха Европейската сметна палата защо си позволявате да правят това с вас. Ако искаме Европейската сметна палата да публикува констатации, които са достойни за доверие, то не трябва да се създава впечатлението, че Сметната палата и комисията така или иначе преследват едни и същи цели, съюзили са се. Европейската сметна палата трябва да засили своята позиция спрямо обекта на одита. Това е и целта на моето изменение – ще трябва да се допитам още до някои заинтересовани страни, за да видим как точно да се уреди този въпрос в детайл. Европейската сметна палата очакваше от мен повече в сравнение с това, което предлагам в изменението си. На нас се пада задачата да укрепим позицията на Европейската сметна палата, да повишим доверието към нея. Затова трябва да се откажем от прекалено детайлни разпоредби, уреждащи работата им. Ако имате някакви въпроси, ако искате да изкажете критика или становище, моля да го направите своевременно. Eh Благодаря ви. Мисля, че колегите ще приемат вашето подкарване. Мисля, че можем да приключим с това по съобщенията относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза. Сега давам думата на господин Таран относно споразумението за партньорство в областта на устойчиво рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал. Благодаря, господин председател. Трябва да приключиме и да приемеме споразумението за партньорство в областта на рибарство с Република на Сенегал. Няма допъл... допълнителни проблеми, свързани с финансирането. Сумите са доста скромни 9 милиона и 600 хиляди евро. Важното е да се фиксират а, тоновете тон, а, които могат да бъдат а, обект на улов 14 000 за тона и 2000 тона за сенегалската мерлуза, без това да представлява някаква заплаха за устойчивото устойчивите запаси. По улова на сенегалска Мермерлуза има малко про- про- противоречиви а, заключения на науч... в научните изследвания. Смята се, че има малко свръхулов. Това е, може би, проблематичният проблем, който е залегнал в това споразумение, но смятам, че не нашата комисия е меродавна по този въпрос. Така че аз бих препоръчал комисията по бюджета да подкрепи това проекто споразумение, защото смятам, че е балансирано. Е, просто искам да спомена и някои е, проблеми, които не можах да засегна поради процедурни въпроси. Сега, а, тук не са, не са включени санкциите за а, корабите на държавите членки, които не спазват ограниченията и а, количествата записани. И а, трябва да се предвиди е, забраната за издаване на разрешение за корабите за тез, на тези а, е, страни. Сега. Има увеличаване на а, е, улова, особено пред предвид доста, доста по-голям улъв от съседни страни. Защото реалният улов, действителният улов може на моменти да бъде два пъти по обемен от този, който е залегнал в а, споразумението, т.е. тонажа, който аз а, посочих. Това може да бъде проблем за бъдеще, но мисля, че междувременно бихме могли да подкрепим това споразумение, като спазиме и срока. Председателя Измененията трябва да бъдат внесени най-късно до 9 декември и, както казахте, комисията ще гласува това споразумение на 19 януари. Има ли някои, някакви забележки или възражения? Няма, така че сега давам думата на господин Гейер относно Европейската агенция СЕПОЛ Благодаря, господин председател. С най-голямо удоволствие ще ви представя доклада. На времето съм следвал история и като се вгледам в съдбата на европейските агенции, се сещам за извънбрачните деца през средновековието, които биват създавани с много любов, но след като се родят, никой не ги иска. Е, СЕПОЛ, Европейския полицейски колеж, който е замислен да квалифицира, да образова полицейските органи от 28-те държави членки, за да могат да бъдат по-ефективи в трансграничната си дейност по борбата с престъпленията, но Съдбата на Сепол беше тъжна, много тъжни години. Централата се намираше в Великобритания. После Сепол беше преместена. Ние много обсъждахме въпроса. Е, и, и трябва да ви кажа, че по-скоро спора се въртеше не около политиката, а около парите. Смятаха хората, които се занимават с бюджет, е, смятаха, че Сепол трябва да отиде в Хага. Защо в Хага? Защото Холандската столица вече е седалище на две други агенции Евроюст и Европол, които също се занимават с правоохранителна дейност и се смяташе, че ще е по-лесно те да бъдат на едно място, ще, се, ще съчетават дейността си, ще се реализират економии, но, както знаете, колеги, в Европейския съюз в неделя Отправяме апел да се пести. В понеделник спираме да, се, да пестим. В крайна сметка Сепол се оказа в Будапеща, прекрасен град, но идеята ни за спестяване на средства всъщност не можа да се реализира. Сега СЕПОЛ получава ново правно основание, за което бюджетната комисия трябва да се произнесе, но в това становище няма да промени нито задачите на СЕПОЛ, нито вътрешната структура на академията. Има много малко предложения за изменения, като целта ми е по е, максимално да си сътрудничи с други органи и особено с агенциите, които се занимават с полицейско и юридическо сътрудничество, макар че те се оказаха доста по-далеч. Една малко по остра, така, остро изменение, позволих си да обявя Будапешта за временно седалище, което не е а, срещу Унгария от моя страна. Просто аз като човек, който се занимава с бюджет, исках да подчертая, че все пак мнението ни е малко по-различно от това на комисията по а, а, човешки права и свободи, заради които агенцията отиде в Будапешта. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин Гейер. Някой има ли някакви възражения, въпроси по този доклад? Няма. А, имате думата. А, имате нещо да кажете по въпроса? Благодаря, господин председател. Бих искал да винаги, винаги по този възпитан и, а, и елегантен начин да говорим за Унгария всеки ден, но за съжаление не винаги е възможно. Но не това в момента е повод за моето изказване. А, в... Аз бих искала да кажа няколко думи по повод а, а, измененията, внесени от господин Гер. Аз а, споделям неговото мнение седалищата на европейските агенции не винаги са на, се намират на най-подходящото място. По, не, понякога не всички предварителни критерии са спазани, поняко, понякога има някои не, така не, недообмислени неща и по този случай а, има известни проблеми с финансирането на част от агенциите. Аз съм съгласен с предложението на господин Геер, че ем, сливането на някои агенции би довело до економии на средства, но тук не става дума за принципи. Предложението на Европейската комисия комисия има друга цел в момента. Така, съвета и парламента отказаха предложението на комисията за сливане на СЕПОЛ и Европол. А, сега, може би, това не се харесва на всички, но а, но в момента Будапешт Будапешта бе избрана за седалище на СЕПОЛ. В крайна сметка ние спечелихме тръжната процедура, която беше организирана от съвета и предоставяме необходимите инфраструктури на СЕПОЛ, който ще може да ги ползва в продължение на 10 години. А, така че се, СЕПОЛ се настани през септември в Будапешта и имаше и на практика сме економисали много средства, тъй като в продължение на 10 години европейските институции няма да заплащат за инфраструктурите, които ползва се ползва. Това ми се струва, че изменението е недопустимо и излишно, тъй като в крайна, в крайна сметка решение вече е взето и, и СЕПОЛ и Европол имат свое собствено седалище, което е вече определено. Така че това изменение би искало да внесе изменение в а, на едно окончателно взето решение. Крайна сметка, седалището е, е в Будапеща. Факта, че той е в Будапеща, ще генерира много спестявания, много економия за Европейския съюз, така че мисля, че можем да а, приемем този факт. А с, съм съгласен с а, другите изменения, които имат а, за цел да, а, вне, да внесат а, ефективни и економични решения за функционирането на агенциите. Да, мисля, че можем да приключим по този дебат, тъй като Либе ще изслуша е, изказване по този въпрос на 11 декември. Измененията трябва да бъдат внесени до 16 декември, а на 18 или 19 декември нашата комисия ще гласува измененията които ще бъдат гласувани в Либе през февруари, а все още не е уточнено на коя пленарна сесия ще бъде внесен този доклад. Може би края на февруари, може би през марта. Очевидно няма желаящи да вземат думата, така че минаваме към гласуването. Сега гласуваме бюджет за 2014 година, раздел 3, трансфери, докладчик Жерар Депре. Мога ли да ги представя, господин председател? Моля ви, господин Доплачик, казва председател. Господин Депре. Трансфер номер 42. Двое. Чудесна новина много добра новина. Госпожа Гресле, която имаше възражения и искаше допълнителни обяснения от комисията, получи тези обяснения, така че днес можем да гласуваме. Второ, по съдържанието. Бих искал да споделя с вас две неваши. Новия а, сайт, веб сайт на комисията ще включва не само вътрешната структура на комисията, но ще е, има е, предвид очакванията и нуждите на потребителите. Ще комисията ще може да се обръща към различните граждани на Европа на родния и матерен език. Това е, е съдържанието на трансфер 42. Трансфер номер 37 става дума за 44 милиона 325 е, хиляди евро. Това са економии, е, осъществени от изпълнителните агенции и които тези средства ще бъдат насочени към е, политиката за транспорт и Erasmus+. Тоест, има възможност за добро преразпределение вътре в рамките на бюджета. Трети трансфер, трансфер номер 53, става дума за 20 не, за милион и 250 хиляди поправя се докладчика. това с решение тези средства ще бъдат върнати на държавите е, членки, така че приканвам нашите колеги да подкрепят тези трансфери. Колеги, имате ли нещо против да гласуваме амблок трите трансфера? Тези, които са съгласни с тези три трансфера, моля ви гласувайте. Благодаря ви. Против няма. Въздържали се също няма. А има двама въздържали се. Така че приемаме трансферите и се надяваме, че съвета също ще приеме и одобри тези трансфери. Госпожа Холмайер. Не, извинявайте, още и 55-ти, казва господин Депре. 55 и не. 55, който е свързан с сградния фонд, но може би госпожа Холмайер ще може да ни обясни какъв е проблема и е, наличието на азбест в сграда Жан Моне в Люксембург. Но съм убеден, че госпожа Холмайер ще обясни нещата съвсем точно и ясно. Да, ще разгледаме този въпрос, когато обсъдиме сградния фонд. политиката в областта на сградния фонд, комисията ще ни изпрати отделните данни. Става дума за сградата Жан Моне. За съжаление се оказа, че там се съдържа азбест, което е много голяма заплаха за здравето на работещите там служители. Трябваше да бъдат инвестирани значителни средства за временното настаняване на служителите в други кабинети. Те не могат повече да работят в сградата Жан Моне, тъй като здравето им е изложено на много сериозен риск. Ще получим скоро време необходимите данни, след което ще предприемем трансфера. Това ще бъде трансфер в много голям размер, но за съжаление трябва да направим тези разходи, тъй като служителите просто повече не могат да работят в тази сграда. Когато е била изградена, е била проявена небрежност. Напълно невъзможно е служителите да останат в тази сграда още 3 години. Не можем нищо да направим по въпроса. Ще трябва наистина да инвестираме една много значима сума. Ако я сравните с сумата, за която трябва да преговаряме с държавите членки, сигурно ще се оплашите, господин председател, но нищо не можем да направим по въпроса. Служителите просто повече не могат да останат останат в тази сграда. Другите раздели. Европейската сметна палата е спестила енергия изисква 485 000 за обновяване на информационната си система. Съдът на Европейския съюз. По-отделно ли е да се изказвам или за всички заедно? Dann ähm, den Ausschuss der Regionen. Комитетът на регионите е изискал средства за увеличаване на бюджета си за пътувания. Тези средства са в размер от около 50 000 евро. Те ще бъдат прехвърлени към бюджета на Комитета на регионите от друг бюджетен ред. Изискват още 400 хиляди 450 хиляди евро, както и средства за подобряване на отоплителната си система. Комитетът на регионите възнамерява да въведе по-екологосъобразна отоплителна система на газ. За целта са необходими, както казах, 4500 хиляди 450 е, хиляди евро, извинете. Изискала и средства за усъвременяване на информационно-технологичната си система. За това са необходими 448 000 евро. Ще се създаде по-добър портал за членовете на Комитета на регионите обвързването на интранета и екстранета в нова версия, версията SharePoint. Това също е планирана мярка. Друга планирана мярка е намаляване на броя на документите на хартиен носител. За целта са необходими 848 680 евро. Изискани са средства и за усъвършенстване на техническата инфраструктура. За целта са необходими 720 420 евро. Последното искане от Комитета на регионите 925 000 евро. Става дума за по-висока индексация на заплатите на служителите, сума, която вече не е необходима. От тази сума ще бъдат заплатени годишните вноски за лизинг. Комитетът на регионите би искал тези 925 000 евро да му бъдат предоставени тази година, за да могат да бъдат прехвърлени към следващата. Това са средства, които представляват излишък. Европейският парламент, тук става дума за една немалка сума, Сградата Конрад Аденауер решихме разходите по нея да не бъдат поставени в бюджета. ще успеем да погасим задълженията си с изключение на 71 милиона. Тези 71 милиона трябва да бъдат обект на трансфер. Имахме късмет с преходните разходи. Те бяха много по-низки в сравнение с първоначалните разчети. Например, разходите за асистенти. Реализирахме економии и при разходите за членовете на парламента. Така разполагаме с 38 милиона евро, а други суми ще бъдат извадени от други бюджетни редове. Така няма да трупаме дългове, няма да изпадаме в положение, в което ще ни се наложи да теглим кредити. Чудесно е наистина, че ще можем веднага да разплатим задълженията си по сградата Конрад Аденауер, без да теглим кредити. Економическият и социален комитет изискали са повече средства за поддръжка на оборудването, софтуера и други технически мерки. Сумата е малко над 988 000 евро. Омбудсманът е изискал трансфер в размер от 155 000 евро Тези средства ще бъдат изтеглени най-вече от бюрото за писмен превод и публикуване. Ще бъдат използвани за изплащането на задължения във връзка с индексирането на заплатите. За това е необходим този трансфер. Опитах се да съм колкото се може по-кратка. Да вие бяхте и много бърза, и много кратка, и много ясна. Госпожа Гресли. Имате думата. Малко съм изненадана, че 12,2 милиона остават за парламентарните асистенти, а на нас все ни казват, че няма пари за секретарята. На мен ми трябват сътрудници, така че не смятам, че е много правилно това, което се предлага. Мерси. Благодаря. Съвсем накратко да отговоря. Този, това перо го няма за 2015 година. Беше замислено за това, ако възникнат допълнителни разходи за напускащи асистенти и членове, да бъдат покрити, а повечето асистенти бяха преназначени, но никой не можеше да предвиди, че 90% от асистентите ще бъдат назначени отново. Можеше да са 50-60%. До година ще се се занимаем с надбавката за секретарят и асистенти. Имаме твърдо намерение да го направим, но, но тези средства за 2015 година не се предвиждат, славно, за съжаление. Мерси. Има ли други въпроси или други изказвания. Госпожа Хелмер, какво имаме още да плащаме? Е Мога ли да попитам какво ще има да се плаща по Конрад Аденауер? След като е направен трансфера, какво остава още да се плащане? Според мен беше грешка да не се бюджетира тази сграда. А, че постоянно пребюджетираме други бюджетни редове, след което правим транс, трансфери. Същото, пра, същата грешка прави и съвета с Residence Palace. А, а ние сме тези, които критикуваме другите, че не ни казват какво наистина им трябва. После си говорим за трансфери. Месье Арнот yes, I'm just wondering um, the first... Имам следния въпрос. Първото предложение бе свързано с здравословните и безопасни условия на труд. Не би ли трябвало да гласуваме отделно по този въпрос? Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab. Днес въобще няма да гласуваме за Bon. Retirez votre demande de vote séparé. Така. Е. Сега, госпожо Хомер, какво трябва още да се плаща по за сградата Конрад Сградата в момента се изгражда. Опитваме се да предвидим финансиране, като отчетем значителното съкръщение на разходите за тази сграда. Посетихме Люксембург, там бе делегация на нашата комисия. В бюджета си не сме заделили дори и 1%. Става дума за година, в която бяха проведени европейските избори. Имаше и много други непредвидени разходи. Като се има предвид всичко това, мисля, че доста добре изпълняваме бюджета си. Трябва да се възползваме от средствата, с които разполагаме, за да не вземаме кредити и да не плащаме лихви. Ще ви донеса следващия път разбивката. Вече три пъти ни е била предоставена. Ще ви я предоставя на следващото ни заседание. Сега можем да заплатим 71 милиона от разходите по тази изграда. Сумата никак не е малка. Е, Мога ли само да добавя следното? С този трансфер ще осигурим 186 милиона, т.е. 40% от общата окончателна сума. Т.е. така почти сме достигнали 50% от финансиране на проект. Така. Мисля, че когато подобни операции за биват осъществяване би било редно да се, да се запишат в е, бюджета. Сега разбирам, че ще фигурират трансферите, но тези 71 милиона... Но не ви ли е студено? Ужасно, ужасно е студено в тази зала. Какво правим? Пестимо отопление или какво? Е ето, аз трябва да се да съвшала си. Bon, euh, faites des économies pour financer. Така, най-вероятно в момента економисваме пари, за да финансираме сградата Аденауър. Така, мисля, че вече ви е ясно за какво става дума. Имате ли нещо против да гласуваме анблок всички трансфер, трансфери, предложени от госпожа Холмайер няма възражения, така че много моля, гласувайте за трансферите, предложени от госпожа Холмар. За, против. Един против. Въздържали се. Трима въздържали се. Така че приехме, одобрихме предложението. Сега. Политика в областта на сградния фонд. Създаване на приемна за посетители в Европейския парламент, госпожа Холмайер. Значи става въпрос да се съгласим по принцип. През 2014 година разходите са били над 2,6 милиона. Принципното решение по този въпрос вече два пъти сме го вземали и то е било положително в нашата комисия, но беше зададен въпросът защо въпросът е категоризиран като поверителен. Отговорът е, че да, поръчката все още не е обявена обществената поръчка. Разбира се, че не искаме да съобщаваме на всички какви пари се предвиждат. За това помолихме основните данни да бъдат раздадени сега на колегите от секретарията. Става въпрос за е, е, изграждане на нов тракт за посетители, тъй като имаме големи проблеми с паркирането на рейсовете, които пристигат. Застрашени са хората, те трябва да слизат от рейсовете посред улицата, между движещите се коли. Знаете, че тук в тази сграда се от години се опитваме да организираме друг начин на пристигане на автобусите трябват 320 квадратни метра за такъв паркинг. За, също така и за посетителите на туалетните и така нататък 110 квадрат метра. Всички знаят какъв е големи, колко е голям броят на рейсовете, които пристигат тук. Част от тях паркират наистина на самата улица и нещата трябва да се променят. Вече два пъти сме подкрепили този проект, който не се е променил като мащаб. До, до, предвиждат се 170 допълнителни квадратни метра за слизане от рейсовете, 160 квадратни метра архив и 95 квадратни метра техническа инсталация, като тук разбира се, че отчетени екологичните аспекти, аспектите на сигурността, защото знаете какви дълги опашки се образуват пред проверката за сигурност. Работи се по това преминаването да се ускори, за да не, се, да не си пречим взаимно и да не осложняваме предвиждането. В момента тече обществена поръчка. Общите разходи ще бъдат 5,2 милиона. Ние по принцип сме ги подкрепили, но за 2000 2014 са 2,65, за 2015 са 2,44 за да можем наистина подобаващо да посрещаме посетителите си и е, да приспособим до сегашния посетителски тракт в е, така наречената сграда ПХС, Полен Рис Пак, да приспособим там е, помещенията за зали след ремонт, защото тази сграда е доста стара. Затова за тези две години ще трябва да реализираме сградата Атриум, след което да пристъпим към останалото. Затова ви моля за принципно одобрение на тези 2,65 милиона за 2014 и в следващ, на следващ етап 2,44 за 2015 година. Разбира се, ако имате въпроси. Äh, благодаря, господин председател. Изложеното току-що от госпожа Холмайер ми изглежда разумно нямаме основания да го поставяме под съмнение. Но аз имам някои въпроси в качеството си на новоизбран депутат и докладчик в Сянка. Имам въпрос във връзка с информацията – Става дума за решение, засягащо бюджета на парламента. Би трябвало политическите групи своевременно да разполагат с необходимата информация, за да могат да я разгледат. Такава информация не ни бе предоставена. Вчера ми бе предоставена информация по мое искане. Бяха ми предоставени сканирани документи, сред които имаше и една презентация в PowerPoint но имаше технически проблеми при работата с тези документи. Мисля, че трябва да имаме възможност още веднъж да обсъдим въпроса. Bien, sur l'urgence, madame Olmeyer. Така, госпожо Омер, нещо по-спешно ли е? Не е ли? Можем да отложим дискусията за идната седмица, но има един проблем. До края на годината трябва да приключат преговорите, т.е. нямаме много време и до ден днешен не бях уведомена за това, кои са докладчиците в сянка. До момента документите винаги са били класифицирани като поверителни. Те се ползваха единствено докладчиците в сянка. Ако докладчиците в сянка ме бяха уведомили предварително, то можеха да се запознаят с тези документи, които, повтарям, са поверителни. Тези документи не се оповестяват, не се публикуват, тъй като в противен случай не би имало смисъл да се провежда тръжна процедура. Документите се ползват единствено от докладчиците и докладчиците в сянка. Сумите вече на два пъти бяха потвърдени, т.е. няма да ги променяме, нито ще ги повишаваме, нито ще ги понижаваме. Сумите са поставени вече в бюджета. Бяха поставени в бюджета още миналия път. Казвам това, за новоизбраните колеги. Сумите вече са поставени в бюджета, не подлежат на промяна. Вече на два пъти е вземано решение. Не можем да провеждаме обаче публично разискване по детайлите. В противен случай ще изложим на риск процеса на планиране който е поверителен. До момента не ми бяха посочени имената на докладчиците в сянка. Това се състои проблемът. Радвам се, че най-накрая имам докладчици в сянка. До момента винаги съм водила предварителни разисквания с докладчиците в сянка. Времето малко ни притиска но в процедурата няма нищо ново. Сумите вече са поставени в бюджета, вече на два пъти е взето съответното решение. Сега трябва да се вземе окончателното решение. Малко съм объркана. Искам да попитам какво има да решаваме след като всичко било ясно. Освен това не мога да взимам решение без да съм запозната с неговото съдържание. Отказвам. Къде е? Документът е разпределен. Госпожа Гресле, аз съм избран член на комисията, а не е, член на група, която докладва. Мисля, че има проблем тази процедура. Е, документът е раздаден на всички членове на комисията. Äh, Както вече казах, би ми се искало да се запозная по-подробно с темата. Не мога да кажа дали е имало проблеми с предоставянето на информация на докладчиците в сянка или не но не мога да взема решение по нещо, с което не съм се запознала подробно. Затова предлагам да гласуваме другата седмица. Е, Господа, госпожа Холмар каза, че трябва да вземем решение до края на декември. Значи бихме могли да вземем решение другата. Може би TG Ило трябва да споделят с нас как, колко им е спешно. Да, видях този документ, но от него не мога да разбера, по нищо не личи от този документ, че трябва да вземам решение по него. Не съм видяла PowerPoint презентацията и наистина нямам никаква готовност да решавам. Ще ми се да бях видяла поне нещичко. Благодаря, господин. Господин Клети, който е генерален директор на финансовата служба ще ни обясни как съдат нещата. Благодаря, господин председател. Сега няколко думи за поверителността на документите. Ние просто прилагаме финансовия регламент, по който вие сте се произнесли. И по искане на съответната институция става дума член 203, параграф 5. Документите свързани с градния фонд обикновено обикновено са поверителни. Цялото досие бе предадено на вашият председател, председател на бюджетната комисия и можехте да, да се запознаете с него всеки един член на комисията и комисията по бюджетен контрол можеше да се запознае в рамките на поверителността. Е, целта е просто подобни документи да не бъдат разпространявани по интернет или по, е, чрез други медии, тъй като това би било нелоялно в рамките на е, процедурите тръжните процедури. Един милион и 500 хиляди вече са записани в бюджета за 2015 година. Госпожо Гресле, има две нива, на които се се обсъждат тези проблеми във вашата комисия. Първо по, по силата на член 203 и сега тъй като вече разполагаме с необходимите оферти, можем да ви съобщиме каква е цената. Може би нещата са малко сложни и може би тъй като някои неща, решения бяха взети в края на един мандат, други се взимат от друг мандат, но при всички случаи работиме последователно и непреривно. Благодаря, господин председател. Е, господин генерален директор, казва председателя, ще обсъдим този въпрос на 11 е, декември и ще гласуваме на 11 декември. Госпожа Гресле, ако всички документи ако документите са поверителни, а но същевременно разполагаме с тях, аз не знам къде къде, къде бих могла. Къде, къде бих могла да, да, да, да, да, да видя тези документи? Ако наистина мога да имам достъп, е, нека да имам достъп, но просто не искам да гласувам в нещо, което не съм което не съм се запознал. Междувременно имате време до другата седмица да се запознаете с документи. Само за ваше сведение, основната информация за проекта а, са на PowerPoint пред, е, презентация и са достъпни за всеки член на комисията публично. Това, което е поверително е списъка на фирмите и подобни неща. Съзнателно не можем да ги оповестим. Е, с тези, тази информация разполагат само докладчиците. Цялата останала информация е абсолютно достъпна. Всички можете да огледате плановете е, от всички страни. Има, го в, има ги в е, презентацията. Няма нищо скрито, покрито. Просто не сме ви раздали на хартиен носител презентацията на PowerPoint, а сме ви дали възможност да я гледате в интернет е, сканирана. Това е. Bien, eh bien d'ici le 11, vous l'aurez vu. Така че междувременно до 11 декември може да се запознаете с документите и ще вземем отношение на 11 декември. Имате ли нещо за точка разни? Нямате. Благодаря ви. Закривам.